Dámy a pánové, pokračujeme v dalším jednání. Уважаеми дами и господа, нека да продължим с нашия дневен ред. Доклада на господин Токаш Модернизиране на системите за висше образование в Европа. Докладчикът има 4 минути. I apologize Извинявам се, че закъсня господин председател, но на екрана показваше ораторите с закъснение. На унгарски ще продължа. Елнекур. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. За мен е голяма чест да говоря за модернизирането на системите за висше образование в Европа и в тази връзка да бъда докладчик на документа, който изготвих. Благодаря на докладчиците в сянка, на съветниците, на сътрудниците, на комисията за защита правата на жените. Благодаря и на комисията за регионално развитие на Съюза на европейските училища и всички други, които ме подкрепиха. Благодаря за тясното сътрудничество. Благодарение на всички а, тези хора аз а, можах да изготвя моя доклад. Темата е голямо предизвикателство за мен, защото аз идвам от една страна, от а, бившият източен блок. А, аз съм от е, Романия, където диктатурата не даваше възможност е, да се изгради една демократична образователна система. Ам... Висшето образование беше а, е, използвано за целите на а, политическия апарат и Виждам, че сега модернизирането на а, системата за висше образование за страните от бившия а, соцблок е още по-важно и с двояко значение. А, става въпрос и за това, че трябваше а, те да се справят с миналото, трябваше да ускорят процедурите, за да могат да наваксат изпуснатото и да станат част от цялото европейско пространство за висше образование. Имаше над 160 изменения, които бяха внесени някои от тях се отнасяха до това, че и дори във време на криза висшите учебни заведения трябва да бъдат реформирани. В доклада е включено и също с кои предизвикателства трябва да се справим в рамките на висшето образование. Е, разбира се, има криза, има недостиг на бюджетни средства, е, има натиск, е, има висока безработица, има демографска криза, но е, е модернизирането на европейското висше образование е от интереса за всички. Висшето образование играе една важна, важна роля при а, е, стимулирането на приобщаващото общество. Важно е висшите училища да работят със своите партньори, с общините, с различни организации. Освен това е важно да се работи с представителите на хората, които са в неравностойно положение, така че всички а, хора от всички прослойки а, да могат да имат достъп до висше образование. Трябва да се премахне дискриминацията. Ние сме за това ценностите на културния диалог и ценностите на многообразието да бъдат запазени. Освен това, трябва да се ам, стимулират ам, отделните етнически и езикови групи и малцинства. Позволете ми да приключа доклада, като кажа, че младеща също ме занимава сериозно. В ам, бившите комунистически страни нивото на безработицата след, сред младеща е много високо. Ние се надяваме, че европейските политици ще допринесат с помощта на моя доклад и на други доклади за това да бъдат изпълнени целите на стратегията от 2020 година, за това младите хора в Европа да могат да намерят работа и да се изкарват хляба достойно. Благодаря ви. Вие а, превишихте времето си с една минута. Сега ам, процедурата с привличане на внимание. 12 оратори са заявили желание да вземат думата. И ако спазвате времето си, ще мога да, да дам думата на всички вас. Оценявам, че се дошли толкова късно в пленарна зала, но моля ви се, бъдете кратки. Господин Звер. Spoštovani господ председник, колегици и колеги, Господин председателю, уважаеми колеги, благодаря на докладчика господин Токи за отличния доклад. Докладът е отличен и той показва какви усилия са били положени за модернизиране на системите за висше образование в Европа. Висшето образование е люката на ценностите и промените. Университетите обаче трябва да се отворят допълнително, да станат средище на културата и науката. Университетите трябва да положат усилия да се отворят към економиката. Трябва да се види какви какво е необходимо, за да могат университетите да подобрят своите програми. Искам да подчертая още нещо. Съществува един а, инструмент, нов инструмент, който трябва да бъде по-ефективно използван, колкото а, предишните. Благодаря. Придържайте се към времето си за изказване. Госпожа Чешкова. Кой, пане председател? В souvislosti с touto справа обех. Благодаря, господин председател. Във връзка с този доклад бих искала да подчертая успеха на програмата Еразъм, която насърчава мобилността на студентите. Искам да подчертая, също, че ако искаме да сме конкурентно способни, включително и в сравнение с азиатските страни, трябва да използваме максимално потенциала на образователните институции и е, е, да насърчим повече жени да се занимават с техническа и научна дейност. Не мисля, че има каквито да било основания при избора на университетски специалности е да има дискриминация срещу жените. Разбира се, все още съществуват определени роли за мъжете и жените, но Нещата трябва да се променят. Бяха предложени квоти. Не това е решението. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Европа има нужда от конкурентно способни университети. Така че предлаганите там специалности действително да отговарят на търсените на пазара на труда специалисти. Затова трябва да се координират нещата. В Румъния през последните 20 години брой на студентите се увеличи четворно, но по-голямата част от завърташилите студенти срещат големи трудности в намирането на работа, свързана с образованието си. Необходими са и програми за продължаващо професионално обучение и образование – защото нещата се модернизират. И тук нека да спомена недоволството, изразено от Асоциацията на студентите във връзка с проекта Разъм за всички. Основната критика е свързана с проблемите по отношение на неформалното обучение и интерактивното учене. Господин Миколашик има думата. Благодаря, господин председател. Организирането и модернизи... модернизирането на системите за висше образование трябва да се адаптира към а, економиката в Европа. Само с, една, а, с един такъв подход, подход ще може да се помогне на висшите учебни заведения. Европа в бъдеще трябва да се нареди на едно от първите места в световен мащаб по отношение на развитието на висшето образование. Има недостиг на ам, лекари, на научни работници. и в европейската економика има недостиг на хора, които да се занимават с иновации, защото преобладават тези, които завършват хуманитарни специалности. е изкончена на две секунди пред визначеним ми часем. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Дами и господа, в този доклад са засегнати много важни въпроси. Става дума за положителни неща. Става дума за независимостта на университетите, става дума за значението на програмата Еразъм, става дума за признаването на квалификации, говори се за прилагането на програмата за добросъседство и за сътрудничеството с съседите и се казва, че не само университетите отговарят за изграждането на економиката, но има и проблеми, а именно стандартизирането на списъците за класиране. Задължението един семестър да се учи в друга институция, затова не можем да подкрепим доклада. Благодаря. Благодаря. Госпожа Рубер има думата. Obrigada, Sr. Presidente. Uh, благодаря, господин председател. В Португалия болонският процес, както и по-общо процеса на модернизация на нашето образование породи катастрофални последици. И вместо да се говори за насърчаване на мобилността на студентите, е, ние би трябвало да говорим за елитаризирането на университетското образование. Днес завършващите Днес има студенти, които отпадат от висшето образование, просто защото не могат да си позволят разходите, свързани с него. И за тези студенти модернизацията на висшето образование е една иллюзия. Благодаря. Суиматола има думата. Благодаря, господин председател. Европейската економика може да излезе от економическата криза, ако се отдаде по-голямо внимание на образованието и най-вече на висшето образование в духа на стратегията Европа 2020. Така само можем да осигурим по-висока конкурентоспособност на нашата економика. Но не е достатъчно да се въведе конкуренция между висшите учебни заведения. Необходимо е също така да се облегчи постъпването на завършващите висше образование е, на пазара на труда. Сред тях безработицата е два пъти по-висока от средните равнища. Качеството на образованието също е от съществено значение. Ето защо ни е необходим единен механизъм за преглед и оценка на университетските стандарти е, във всички висши учебни заведения в Европа подкрепям казаното, че е изключително важно да се гарантира взаимно признаване на професионалната квалификация в Европа за осигуряване на по-висока степен на мобилност на работната сила, предвид демографските, неблагоприятните демографски тенденции. Благодаря на докладчика за работата му от изключително значение за идните поколения. Благодаря, госпожа Невядалова има думата. Благодаря, Добър вечер на всички. Никой няма да протестира срещу модернизирането на системите за висше образование. Имаме нужда от добре подготвени абсолвенти. Друга възможност за съществува и ем, в подкрепянето на жените. Имаме нужда от повече жени в университетите. Те трябва да имат повече възможности да вземат ръководни постове в висшите, обр... в висшите учебни заведения. Освен това, трябва да се подкрепи сътрудничеството между университетите. Още нещо, което е от значение за мен – Споменава, споменаха за тук така наречените кредити, които се предоставят на студентите. Трябва да имаме предвид и социално слабите в контекста на висшето образование. Господин Кели. Като човек работи в образователната система, мога да работя много, да говоря много по този въпрос, но няма много време. При всички положения, нека да кажа, че докладът е изключително добре изготвен, защото в него става дума за предизвикателствата, с които се сблъскват висшите образователни институции в Европа, особено във връзка с стратегията и целите за 2020 година. Най-трудното е координирането на предлаганите програми с търсенето на пазара на труда. Има и други проблеми. Има неравнопоставеност между половете. Важно е да се наблегне повече и на спорта и мисля, че е крайно време да се говори не за преподаватели, а дори във висшето образование, а за учители, защото точно това е тяхната задача е да учат децата как да се справят с живота. Благодаря, господин Папа Николао. Благодаря, господин председателю. Аз също искам да поздравя докладчика за отлично свършената от него работа. Наш, като чета стратегията Европа до 2020 година, виждам, че трябва да се инвестира в образование. Освен това, трябва да се увеличи и квотата на завършилите висше образование. Обаче тези а, квоти в някои държави членки намаляват, особено в тези страни, в които вилне е кризата. На хартия нещата стоят по един начин, в реалност в реалността обаче те се оказват други. Инвестициите във висшето образование. Това означава много. Искам да задам въпрос към комисията. Искате ли да изготвите едно предложение, което да измъкне висшето образование от проблема, свързан с недостига на средства, или искате просто да се съкратят средствата за висшето образование? Следващи оратор. Благодаря, господин председателю. Като видях името на господин Тъкиш под заглавието на доклада, много се зарадвах. Господин Тъкъш е бил епископ в общността Зибенбърген. Той е захранен с принципите на християнството и защитник на интересите на малцинството на младсинствата в Европа. обаче в целия адвоката само една точка се отнася до образованието а, за мълцинствата и четири точки се отнасят до мейнстриминг. Например, в Белгия виждаме, че съществува двоезичие и това е запазено и до сега. В Румъния, например, в университета в Клазенбург почти няма специалности, които да се преподават и на унгарски. Ще гласува за този доклад. Благодаря ви. Благодаря, господин председателю. Висококачествено висше образование е много важно за динамичното развитие на обществото. Висшето образование в Европа разполага с дълго годишни традиции. Тук не става въпрос за престиж, става въпрос за ам, за възможности за по-лесен достъп до трудовия пазар. Има много абсолвенти, които за съжаление обаче не могат да намерят работа в, по своята специалност. Трябва да положим повече усилия, така че висшите образование да мог, извинете, висшето образование да може да се адаптира по-добре към нуждите на а, пазара. Стимулирането а, на висшето образование е много важно, но само такива учебни заведения трябва да бъдат а, подпомагани, които могат да докажат, че техните абсолвенти наистина се реализират в обществото. Може би трябва да има други критерии при подбора. Господин Пьотър. Dziękuję bardzo. Chciałbym pogratulować raportu mojemu przyjacielowi. Благодаря много, господин председател. Нека да поздравя приятеля си Лашло Такаш за този доклад. Ежедневно се занимаваме с спешни въпроси, с кризи, с гасене на пожари, но днес имаме възможност да поговорим за образованието и за бъдещите резултати, които то ще постига за бъдещите поколения. За да постигнем добри резултати за младите хора, трябва да трансформираме цялата система. Университетите са отрешаващо значение, но за съжаление те не са конкурентно способни. Именно за това смятам, че програмата Младъжта в действие е важен инструмент. Трябва да инвестираме в иновационна дейност и в конкурентна способност и в координиране на научно-развойната дейност, на научната дейност и пазара на труда. Само така ще се модернизират университетите. Давам думата на господин комисар. Благодаря. От името на комисията приветствам доклада на господин Дълкаш и много се радвам, че парламентът се изказа по този въпрос. Това е важен въпрос в програмата на парламента и действително много важен е този въпрос за нас в момента. Ясно е, че економиката, основана на знанието, е основата на бъдещето на Европа. От друга страна, обаче в момента се намираме в условията на бюджетни ограничения. И в отговор на казаното от господин Пепа Николао, ние често повтаряме, че дори при бюджетни ограничения образованието и обучението трябва да се подкрепи от националните бюджети. Иначе заличаваме бъдещето на Европа. Даваме си сметка, че в момента в Европа има известни парадокси. От една страна имаме високо квалифицирани граждани, от друга страна има структурна безработица, особено що се отнася до така нареченото вече за изгубено поколение. Много важно е да се има предвид, че реформата на съответствието между образованието и пазар на труда е да, един а, многостранен процес и а, че за в бъдеще ще, ще се търсят повече високи квалификации, по-малко ниски квалификации, но същевременно трябва да направим така, че завършващите училище млади хора да разполагат с необходимите професионални умения. В доклада на господин Такеш се приема предложената от комисията програма за действие от 2011 година и се повдигат въпросите, свързани с класирането на университетите, възможностите за младежта и Тук трябва да се подчертае значението и на програмата Мари Кюри, както и на програмата Еразъм за всички. И накрая, а, а, нека да кажа, че разполагаме с още един инструмент по еразъм. Е, инструмент, който предоставя гаранции за студентски заеми по, във връзка с еразъм. По този начин се насърчават партньорствата в образованието. И така, благодаря ви, господин Токаш, за този конструктивен доклад. Благодаря, господин комисар, за заключителните ви коментари. С това, дами и господа, приключва дебата по този доклад. Гласуването ще се проведе утре в 12 часа.